Карлос, are you ready? Карлос, готов ли сте? Нека да започваме. Добре. Скъпи колеги, сега ще разгледаме три досиета като пакет съгласно предложението на нашите, на нашите докладчици господин Ленърс и господин Коелю вече представиха през юли на предишно заседание своите виждания по въпроса, а сега ще разгледаме измененията. Ще дам думата първо на Карлош Коелю, който ще докладва по темите и след това вече ще дадем думата и на колегите. Благодаря. На няколко забележки в началото. Повече от 750 са измененията, които получихме от всички политически групи за предложенията по граничните проверки и информационната система на Шенген 6 по отношение на връщането и на законно пребиваващите граждани на трети държави. Много добре работихме е, с докладчиците в Сянка. Четири заседания проведохме. Три на техническо равнище, едно е, по общите е, принципни въпроси. И много се надявам, че ще имаме една силна позиция за преговорите с съвета. Във връзка с предложението на е, комисията е, по ШИС е, за връщане на незаконно пребиваващите граждани на трети държави, аз ще представя становището на господин Ленърс, тъй като той не е тук днес. Въпросът е свързан тясно с системата за предоставяне на убежище в Речта на господин Юнкер е, за състоянието на Съюза бяха засегнати основните моменти от е, предложението на комисия. Всяко решение за връщане по ШИС е, заслужава внимание и сътрудничество между държавите членки. Тук има 138 изменения, внесени от различни групи. Добре са работили докладчиците в Сянка и докладчикът по отношение на граждани на трети държави, когато те са задържани, когато е, има някакви ограничения за е, движение, е, има известни различия в мнението, но господин Ленър се надява, че ще може да бъде намерено компромисно решение. Ние се надяваме, че и трите досиета ще могат да бъдат прияти от Европейския парламент и до края на декември ще можем да приключим и преговорите с комисията и с съвета. През октомври, до края на октомври, аз се надявам, че ще можем да имаме вече готова позиция на Европейския парламент. ШИС е действително най-голямата, е, най-използвана и най-добре прилагана е, система, информационна система в е, общото пространство на правосъдие и вътрешни работи в рамките на ШИС се полагат всички усилия за спазване на правата на човека, на защитата на личните данни и естествено всички останали критерии, които са важни за да изпълни ШИС целите си. Давам думата на госпожа Припъл. За съжаление, нашия докладчик в Сянка е в Женева днес във връзка с е, конвенцията Минамата. Така че аз ще докладвам вместо а, е, моята колежка. Е, стараем се да намерим компромис, за да се засилят инструментите, с които разполагат разполагат е, държавите членки. Естествено, правилата трябва да са пропорционални и да зачитат е, е, правата на човека. Това е проблема в рамките на нашия комитет. Ние се интересуваме най-вече от този аспект. Необходими са в някои случаи компенсаторни мерки но естествено това означава не само достигане на висока степен на сигурност, но и сигурност по отношение на личните данни, най-вече такива чувствителни данни, като ДНК данните. Ще подчертая ключовите моменти, които са представени от нашия докладчик в Сянка. Една голяма част от е, въпросите са с хоризонтален характер, така че ще трябва действително да разглеждаме съвместно нещата като пакет. Много важно е да се осъществи така, да се постигне съгласие за това какъв ще бъде езикът, който ще се използва, за да не се е, замъгляват нещата и да не е, потънат някъде в системата. Е, много важно е, естествено, в случаите, в които има е, извършено престъпление, сигурни доказателства за това, че въпросното лице е действително извършителят. Пропорционалността е важен аспект. Ще трябва да имаме е, предвид е, е, някои аспекти, свързани с защитата на личните данни и затова аз ще предложа някои изменения в това отношение. Много важно е да се промени и петгодишния срок, който предвижда комисията за сигналите в системата. Ние смятаме, че срокът трябва да бъде 3 годишен много се надяваме, че ще се приемат съответните правила, които естествено ще м, бъдат в съответствие с м, общоприетите а, в Европейския съюз принципи, а също и в рамките на споразумението Европейски съюз Канада. Достъпът на агенциите в рамките на Европейския съюз до данните в ШИС е тясно свързан и с надежността на въведените в системата данни. Ние трябва съвсем точно да определим връзката между тези два аспекта. Надявам се при всички положения, че ще можем да намерим е, компромиси и ще има добър резултат от работата ни. В това отношение съм оптимист. Господин Депрес също е докладчик в е, е, Сянка. Господин Депре. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да поздравя нашата, нашия докладчик за огромно свършената работа, за огромния капацитет на работа. Сега, привет! Радвам се, че нашият докладчик е винаги открит, отворен и а, му благодаря за заседанията на докладчиците в Сянка. Трябва да кажа, че съм практически съгласен с всички негови предложения и по-специално измененията, които имат за цел допълнителни гаранции при обмен на информация с трети страни. Бих искал да, да наблегна на две точки обаче, там има малко по-различно мнение. Съмнявам се, че в ШИС е необходимо да съхраняваме данните до 5 години след като е, решението е изпълнено. С крайна сметка става дума за една оперативна банка данни, която дава възможност да знаем какво поведение и какви действия трябва да предприемеме след като аз съм разговарял с а, а, докладчика по този въпрос. В Евродак а, могат да се съхраняват банки, не в ШИС. Второ, въвеждането на а, пръстови отпечатъци по-скоро отколкото дактилографични данни. Колкото повече информация, толкова по-добре Така че колкото повече информация се внася в системата, толкова повече. Колкото души с граници и полиция, съгласен съм с предложенията на докладчика. Споделям неговите съмнения относно необходимостта всяка държава членка да има свой собствен регистр или копие. Не, аз мисля, че трябва да се засили и укрепи инфраструктурата на централната система, за да има наистина ефективност. Подкрепям също така предложението на докладчика за бързината, с която трябва да се откликне на искане за информация според текста при искане на допълнителна информация от страна на полицай или от, от е, служител на гранична полиция се откликва колкото се може по-бързо и най-многото 12 часа. Но наши, нашите офиси трябва да работят 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието. Така че мисля, че не трябва да има максимум или минимум за бюрата сирени. Особено когато трябва да се дадат данни за тероризъм или терористични действия. Сега всички искания в областта на тероризма трябва, за това трябва да бъде уведомен Европол. Сега, да ви дам един пример. Атентат се извършва в Германия. Германските власти току-що са разкрили кой е извършителя. А, той знае се името му, но не са имали време да, да внесат данните в системата. Междувременно той е напуснал Германия и е в Белгия. Защото французите са го разбрали. Франция и Белгия ще знаят за това, а Германия няма да знае къде е той. Тоест, щом не е уведомен Европол, просто ефект, ефективността не е достатъчна. Автоматичното пренасене на данни е нещо абсолютно задължително в ефективната борба срещу тероризма. Това са моите така виждания, възгледи, но ще обсъдя нещата с докладчика, докладчиците в сянка. Наистина, духа е много конструктивен, благодаря му и ще продължим работа по доклада. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Вержия. Мари Кристин. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да се извина. Не съм работила много по този документ. защото работа по ЕТИАС и системата вход-изход. Но според мен всичко това трябва да бъде така е в една обща логика, но тази, тази, нов, тази логика малко ме тревожи. Считам, че аз, по някакъв начин се свързва тук тероризъм, а, нередности или нередовно влизане и незаконна имиграция. Аз съм съгласна, че става дума за граници, за сигурност. Но Струва ми се, че изведнъж властите ще имат достъп до всички бази данни. Някак си не бива да слагаме всичко в един кюб трев, тревожиме. Тревожиме и, и, и факта, че няма хармонизирано законодателство, що се отнася до различните държави членки относно законната миграция. Няма и хармонизиране на правилата относно закрилата на бежанците и мигрантите и как ще създадем система за спешно реагиране, а, когато ще имаме примерно хора, които ще бъдат а, върнати в а, страните си. Ето, вижте какво става в Бългия, когато примерно белгийските и суданските власти се срещат, за да създадат списък на хората, които трябва да бъдат върнати ако имаме цялостна европейска система, боя се, че Европейският съюз ще потъпче своите ценности. Защото аз смятам, че европейските ценности са за европейските граждани, но те са валидни и за граждани на трети страни. Това е моята позиция. Така че много сме така скептично настроени спрямо тези а, системи. Същевременно обаче искаме да работим конструктивно с всички. Смят, нашите изменения имат за цел да определят точно рамките на системата. А, господин а, докладчик. Аз съм работила с вас и в миналото. Знам, е, че вие държите на нашите ценности и че целта не винаги оправдава средствата. Примерно, когато, когато става, става дума за а, образа или пръстовите отпечатъци и така нататък. оперативната съвместимост е едно, но въпроса с обжалването е също важно, особено когато става дума за хора, които незаконно пребивават на територията на Европейския съюз. Така че необходимо е наистина да има по-широки гаранции относно защитата на данните също. Няма да повтарям нашите позиции по тези въпроса. Вие ги познавате, знаете какво така че ние стъпваме и на Женевската конвенция, но знаеме и как прилагат държавите членки и тези разпоредби. Затова по-добре е да имат допълнителни гаранции, допълнителни предпазни мерки, защото често държавите членки просто забравят или си затварят очите пред защитата на човешките права. че Ченичи. Благодаря, тъй като не виждам някой от другите докладчици. Давам думата на госпожа Тинит. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които работят по темата. Е, работата по ШИС е сложна, документите са комплексни. Е, е, но е, документът е от е, основно значение за сигурността. Естествено, както и госпожа Зипел подчерта съвсем ясно, трябва да се спазват и правата на човека. Това е мнението и на нашия докладчик в Сянка. Ще се спра на един конкретен аспект. А именно, че са много важни сигналите за е, е, малолетни, непълнолетни лица, които изчезват. Е, интересите на непълнолетните винаги трябва да се отчитат, когато се използва системата. Затова въвеждането на сигнал за непълнолетно лице трябва да бъде съгласувано винаги с съответните служби за деца и младежи. Много важно е. Освен това, съхраняването на данните да се съобразява също с интересите на непълнолетните лица. В това отношение сме внесли някои изменения. най-вече по отношение на изчезналите непълнолетни. Не става дума само за непридружени непълнолетни, а за а, е, тази специална категория изчезнали непълнолетни. В а, е, е, никакъв случай не можем да си позволим нарушаване на а, интересите и на правата на а, непълнолетните лица. Един а, е, непълнолетен, който изчезва безследно, така да се каже, е, на път за Европа или вече в Европа. Трябва да бъде е, надежно защитен. Не, много близко до ума е, че детето или младия човек може да е, е отвлечен. Е, така че е, точно това е целта на нашите изменения. Службите за защита на децата и младежите трябва при всички положения да бъдат включени в усилията по е, издирване на непълнолетните лица. Благодаря много за конструктивната работа и подчертавам, става дума за един много-много важен инструмент за полицейско сътрудничество, съдебно сътрудничество, за защита на гражданите и на децата, най-слабото звено в нашето общество. Благодаря. Господин Габрадон, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви припомня, че моята политическа група се противопоставя на шенгенските споразумения сега, но те съществуват. Шенген съществува, така че ним трябва да се примирим с това, но трябва да вземем всичко, да направим всичко възможно за борба с незаконната иммиграция. Това предложение има за цел да използва шиса за връщане на чужденците, които са с неуредени документи и пребивават незаконно на наша територия. Така че предложенията като цяло са в добра посока. Изменение номер 5 е добро, позволявайки да съхранява в продължение на 5 години данните. Изменение номер 16 и едно интересно изменение, изменение номер 20, което предлага Европейската агенция да събира информация относно броя на връщанията. Мисля, че наистина Шенг... Шенг... Шенгенската система по този начин може до някъде да спомогне за овладяване на миграционните потоци. Господин Радев. Пател, дами и господа, миграционната криза и кризата със сигурността от последните години изискват европейското законодателство, европейските системи за сигурност и наличните информационни системи да са адекватно адаптирани – за да се използват за да са от полза на правоохранителните органи и на граничните служители, които охраняват външните граници на Европейския съюз. Реформата на Шенгенската информационна система е навременна с оглед на множеството нови мерки и законодателни актове, приети с цел допълнително подсилване на външните европейски граници. Драги колеги, надявам се да подкрепите измененията, които целят в ШИС да се пази информация за хора с издадени решения за връщане, когато са успешно върнати в трета държава, дори и без да са с забрана за влизане в Европейския съюз. По този начин, ако въпросното лице се опита да влезе отново в Европейския съюз, граничните полицаи ще имат пълната картина за това дали то представлява заплаха за сигурността или не. Надявам се също чрез реформата на ШИС да бъде поставен отново въпросът за предоставяне на пълен достъп на България до информационната система за целите на охраната на външната европейска граница. Ако непрекъснато говорим за необходимостта от засилване сигурността на външните граници, то е време държавите по тях, като България, да получат 100% достъп до ШИС и да бъдат приети в Шенген, за което отново призова председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер в речта си за състоянието на Съюза. Единствено по този начин ще бъде доказано, че Европейският съюз искрено се интересува от сигурността на границите си. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Uh, uh, nobody wants to speak from the... Няма други парламентаристи, е, които желаят да вземат думата и затова сега ще дам думата е, на представителя на съвета. Е, благодаря. Уважаеми госпожи и господа, от името на съвета аз мога да кажа, че ние се опитваме да приключим това досие колкото е възможно по-бързо и да придвижим процедурата напред. Парламентът предложи един график и ние в съвета се опитваме да бързо да придвижим работата по тези досиета, именно съобразно вашия график. И в момента, в който парламентът е готов и има вече прията позиция, ние ще можем да започнем с консултациите и преговорите да се надяваме, че до края на годината ще можем да приемем е, и е, трите предложения в този пакет. Така че е, работим в една посока и всичко това, което чух днес, ми така, дава възможността да кажа, че очевидно всички сме убедени, че става дума за една изключително важна и най-добрата е, до този момент система, която ще ни помогне да е, укрепим сигурността на Европейския съюз. Благодаря. Е, ще дам думата и на представителката на комисията, господа Жа Янсен. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на комисията Либе. Ще коментирам някои от изказванията, които чухме, е, много задълбочени е, и показват експертни познания. По време на е, дискусията в съвета държавите членки повдигнаха подобни въпроси – Интересите на държавите членки, нашите интереси, интересите на комисията, на парламента, на съвета съвпадат. Движим се в една и съща посока. Така че надявам се, че много скоро ще се постигне споразумение и по измененията, за които вие говорите, и в парламента, а и с съвета и комисията до края на годината. Европол да получава веднага сигналите. Мисля, че това действително е възможно. Господин Депре го предложи. Ние също планираме нещо подобно и мислим по въпроса. Техническото промени в системата не са проблем. Така че е, нотифицирането е, е, и е, е, попаденията в системата ще могат да стават в реално е, време, нещо, което е изключително важно. Е, Европол като потребител, като ползвател на системата, е, естествено е едно много уместно е, предложение и в това отношение мисля, че е, напредваме необходимостта е, да е, повишим стандартите, да ги подобрим, е, тъй като става дума за много важен правен инструмент, изисква и да си дадем сметка, че ШИС е в крайна сметка един много важен правен инструмент от гледна точка на сигурността на гражданите Става дума и за спазване на правата на човека, но естествено и за опазване на гражданите на Европейския съюз от хора, които са нарушили законодателството, които са влезли незаконно, които са извършили престъпления. Така че много важни са и член 5 и член 36 проверките, е, които се предвиждат е, в тях, е, ще се отнасят до всички престъпления в бъдеще. Не само тежките престъпления, но също и други престъпления, така че равнището на на защита би трябвало да бъде в това отношение еднакво. Ще ви дам само пример. Нали? Става дума да кажем не непременно за някакво много тежко престъпление, но за кражби, сон, за грабежи на магазини и така нататък. Е, е, всичко това естествено е много е, съществено. В Германия имаше такива примери. Когато говорим за съхраняване на данните, трябва да имаме предвид, че нещата са свързани също с сигурността е, може би retention е, на английски не е точната дума, но когато става дума за е, изчезнало лице, което е намерено, когато, да кажем, откраднат вещ е открадната и след това е намерена, сигналът може да отпадне от системата, но при всички положения е, срокът на съхраняване на данните е съобразен с е, целите на системата. Ние предвиждаме при всички положения преглед е, на данните в системата и на подадените сигнали в един определен период от време, така че е, е, дори и при определено съкрещаване на сроковете за някои категории лица, е, на първо място стои естествено целесообразността и постигането на целта, на основната цел сигурност. По отношение на изчезналите лица, минимум една година трябва да бъде срок. В случай на върнатите е, лица, е, срокът, който ние предлагаме е 5 години. Е, сигналът е на лице и за крайния ползвател на системата, който на базата на тази информация в крайна сметка ще може да знае какви действия трябва да предприеме по отношение на едно определено лице Естествено, ако се установи, че съхраняването на данните за този срок от време е в противоречие с съответните правила за защита на личните данни, може да се помисли за изключение от общия срок. В общи линии това са основните елементи. По отношение на националните копия, повтарям отново, ние не говорим за пълни е, национални копия, говорим за е, частични национални копия по е, алфанумеричния е, режим. Е, от техническа гледна точка централната система включва различни компоненти, мрежата също, а приложенията са съставени и конструирани по същия начин. Така че от гледна точка на сигурността на гражданите на дадена държава е важно естествено държавата да разполага с национални копия – Националното копие също се, е, трябва да се съобразява с много точни а, е, правила а, е, и ограничения по отношение на защитата на данните. Всяка месеца, е, всеки месец ще се извършва проверка на данните в системата. Е, така че целта е да постигнем е, е, нула по отношение на разминаването между копията, между данните в системите и пълно съответствие с възприятите принципи. Ето това е в крайна сметка, което бих могла да кажа в момента. Очакваме да започнем с тристранните срещи, колкото е възможно по-бързо. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Ще дам думата на нашия докладчик за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател, благодаря на комисията и на съвета Имаме е, добро сътрудничество е, е, с двете институции, така че това много ни помага. Нека да кажа първо, че благодаря много на всички докладчици в Сянка за техните коментари. На госпожа Сипъл ще кажа, че ние споделяме тревогите по отношение на достъпа и е, също е, сме е, подготвили изменения в същата посока, като тези на социалисти и демократи. Що се отнася до коментарите на господин Депре? Аз го поздравявам, защото имаме единодушие, що се отнася до националните копия и до това, че трябва да се укрепи ефективността и стабилността на централната система. Радвам се, че либералите подкрепят това. А, също така, относно необходимостта отговорът на бюрата Сирен да бъде колкото се може по-бързо особено когато става дума за необходимост от, от незабавен отговор, особено когато става дума за тероризъм. Показаното от госпожа Вержя. Аз споделям нейните коментари. Не, не трябва да смесваме миграция, тероризъм, и системи. Тя е също права за това, че основните права са права за всички, не само за гражданите на Европейския съюз. Така че аз я, я поздравявам за нейното изменение относно правата на граждани от трети страни. Това непременно трябва да се включи в основния доклад. Ако ми позволите, госпожо Вержие, според, според мен е по-лесно да подсигуриме функционирането на системата ШИС с повече контрол и повече предпазни мерки отколкото да въведеме нова система. Така че аз разбирам скептицизма на госпожа Вержия относно прямо новите системи. В крайна сметка имаме системи, които добре функционират и имаме и известен опит относно защитата на основните е, права, т.е. да подобриме системата. Госпожа Киничи. Киничи. Така, мислим в обща дух. Мисля, че най-важното при реформирането на системата с Шенген е да се задълбочат и укрепат гаранциите за закрила на децата и непълнолетните. необходимостта да се сигнализират всичко свързано с децата. Не, не забравям съобщените информация от Европел. 10 000 деца са изчезнали на територията на Европейския съюз. Това е срам за нас. Надявам се, че просто няма да има подобен случай в бъдеще. Господин Лебратон, аз ще кажа на колегата това, което мислите. Господин Радев, е, вие сте абсолютно прав и особено коментара ви за България. Аз бях докладчик за това да бъде разширено в шенгенското пространство на България и Румъния. Единственият е, критерий е всички условия да бъдат изпълнени. Знаете, че парламента в е, единодушно, в мнозинство казват, че всички е, е условия са изпълнени. Няма технически или политически причини, защото България и Румъния да не се присъединят към шенгенското, шенгенското пространство. Така, това бяха коментарите, господин председ... госпожо председател. Още веднъж искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за техния принос. Надявам се, че съвета ще спази графика и до края на годината ще имаме споразумение в този смисъл. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви за работата, Карлос. Бих искала да ви напомня, че ще гласуваме на 11 и 12 октомври в комисията Либе. Скъпи колеги, следващата точка в дневния ни ред е борбата с прането на пари по наказателно-правни и сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Господин Корао, е представител. Имахме вече представяне и слушване. Предложението бе направено през декември 2016 година на базата на решение на Съвета на Европа за прането на пари. Решение във връзка с конфиск изискуването на доказателства за престъпления и което решение все още не е ратифицирано от всички държави. Имаме и препоръки на работната група за действие в финансовата област. престъпленията свързани с прането на пари, които водят до увеличаване на собствеността, имайки предвид принципа на териториалност, трябва да се предприемат действия. Съвета прие предложението през 2011. Това накрая ли трябва да го кажа? Не. Okay, then now I would like to give a floor. Сега ще дам думата на господин Корал, който е докладчик. Bene, innanzitutto io vorrei ringraziare. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че работихме в дух на сътрудничество. Благодаря ви за работата през последните месеци. Ние много работихме, обсъждахме въпроса, за да можем да стигнем до някаква ясна рамка. Директивата според мен е изключително важна. Когато говорим за хармонизиране на наказателно-правните е, системи по отношение на изпирането на пари, не трябва да забравяме, че това е едно ужасно престъпление, което дава възможност на организираната престъпност да вкарва в обращение незаконно добити пари, като това се отразява на лоялната конкуренция на пазара. За съжаление има различия в наказателно-правните уредби. Магистратите, прокурорите трудно се справят с това явление, така че тази директива е една златна възможност за институциите да отбележат напредък по отношение на това ужасно престъпление. Благодаря на комисията за нейното предложение. Това е едно добро предложение за директива, по която работихме. Предложение, което приемаме а, във вида, в който ни го предлагате. Важно е текста да бъде ефективен, пълен, като разбира се е необходимо да отделим внимание на по-трудно разбираемите моменти. 27 изменения бяха внесени, като те се отнасят до различни аспекти, които ще се опитам сега да групирам. В основни линии те се отнасят до определението за пране на пари. Пране на пари, което се смята за умишлено престъпление. Целта е да не засилваме допълнително доказателствената тежест. Тя се използва много в Италия, за да може съдиите да разполагат с достатъчно инструменти, за да отсъдят. Много често се казва, че просто трябва да следите пътя на парите и задължително ще попаднете на а, някоя мафия. Господин Фалконе е, заяви, че трябва финансовите потоци да се следят отблизо. И така се стигна до конфискуването на а, различни а, стоки и облаги от престъпна дейност. Ние отказваме да има конфискация, защото трябва да се търси баланс с правата на обвиняемите. За да има иземване, е важно съдята да е сигурен в своето решение. Има някои елементи в тази директива, които се отнасят до фалшификацията на стоки. Опитваме се да спазим всички правни принципи и да избегнем двойното обвинение. В точка 9 и 10 се предвиждат две изключения – Ако има някои престъпления, които се считат за тежки, като корупцията, трафика на хора, а пък вторите изключения включват държави, които се считат за високо рискови такива. Внесли сме изменения, по смисъл на които искаме да се въведат възпиращи санкции като например отказ от сключването на договор с съответната администрация. Целта е Европейският парламент да стигне до единодушие с комисията и съвета. Надяваме се, че ще можем да стигнем до такъв консенсус по-бързичко. На 12 октомври ще бъдат представени измененията в рамките на нашата комисия. На 13 ноември ще гласуваме. Надяваме се в пленарна зала да успеем да гласуваме през ноември, за да приключим е, досието преди края на годината. Благодаря. Thank you. Thanks. Благодаря. Моника Холмайер, докладчик в сянка, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на нашия докладчик, е, но също и на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество и конструктивната работа. Ние е, имахме възможност да проведем много интензивни е, консултации, да поговорим и с експерти. И този доклад, който днес разглеждаме, е резултат от едно добро сътрудничество не би трябвало а, в да се предвиди наказуемост едва в момента, в който вече, така да се каже, извършителят разполага с парите и започва да действа с тях. Но и в случаите, в които той подготвя, така да се каже, получаването на парите, е, би трябвало да се предвиди наказуемост. Има такива деяния, които действително са е, тежки и е, биха могли е, да обосноват е, е, повдигане на обвинения. Дали става дума за тероризъм, дали става дума за е, възможно най-тежко престъпление, за търговия с органи, сексуално ни престъпления, особено спрямо деца. Е, естествено, този списък на престъпленията е отворен, но а, нелегална търговия и тероризъм не би трябвало да, така да се каже, да се разграничават като единствено важните и интересните в този случай и да оставим всичко останало без да му отделяме внимание. Освен това, действия свързани с мърфинг, когато на практика се злоупотребява с големи суми, макар че първоначално вноските, така да се каже, са дребни и по линия на някакви синдикати се действа. Въпросът е, че след това се събират едни огромни пари, които са незаконно а, а, придобити. Така че а, подобна дейност, наречена смърфинг, а, в момента е в центъра на вниманието на нашите органи и много им осложнява живота. Но трябва да помислим. Дали трябва съвсем конкретно да посочим, че става дума и за една действаща в момента директива, в тази сфера. Струва ми се, че това е много смислено, е, естествено, защото тази директива е прията и от съвета, и от парламента. И по този начин ще можем да изясним някои от е, въпросите, които може би е, не стават съвсем ясни в текста на предложението. При всички положения комплимент е, е, за работата на докладчика. На основата на представения доклад е, ние вече можем да работим много-много по-добре по-нататък и съм сигурна, че ще намерим добро решение. Благодаря. Ана Гомеш има думата сега. Благодаря ти, Иняцио Корао, за доклада за срещата с експертите, която организира, която беше изключително полезна за нас, докладчиците в Сянка. Така разбрахме какъв е залога всъщност. Благодаря ти за творческите идеи в предложението, което допълнително засилва първоначалното предложение на комисията. много е важен въпрос, по който работим. Е, много заключения, е, до много заключения стигнахме в комисията за панамските досиета и сега имаме възможност да свършим една добра работа. Това е златна възможност, тази директива. Така, ще дадем възможност на правоохранителните и правораздавателните органи възможност да имат ефективен инструмент – за да се справят с този тип престъпления. Напомням ви, че тук става въпрос за борба с организираната престъпност и борба с финансирането на тероризма. Това е елемент, който много често се използва от държавите членки, когато оформят правната си рамка. Но пък това е елемент, който ние, като избранници на народа, трябва да поставим на преден план. А ако държавите членки искат ефективно да се борят с тероризма, тогава трябва ефективно да се борят с финансирането на тероризма. И а, това се случва благодарение на организираната престъпност, която използва правния вакуум в данъчната ни система, в финансовата ни система и в правната ни такава. Целта е да се улесни сътрудничеството между прокуратурата и правоохранителните органи, като разбира се, си има предвид прането на пари свързаните с това престъпление. Бих искала да подчертая, че е много важен етапа, на който се намираме не можем да продължим да се занимаваме с прокуратурата и разследващите действия само когато има повдигнато обвинение. Много често подозрението за пране на пари поставя началото на разследващите действия, а те започват с проследяването на финансовия поток непрекъснато а, ни се повтаря това, както от прокурорските служби, така и от полицейските такива. Съгласна съм и заказаното относно сезирането, иземването, както каза и Моника Холмайер. Тази цел може да се постигне, ако направим препратка към директивата за сезирането, иземването на собственост или облаги от простъпна дейност. Мисля, че по този начин можем да изясним допълнително нещата. Бих искала също така да подчертая значението на това, което предлага господин Корао по отношение на дейностите, които водят до закупуване на собственост включително и на територия на трета държава. Това е много важно. Има много тежки престъпления, трафик на хора, корупция и така нататък. Много е важно, че корупцията е включена, между другото. Аз идвам от Португалия и в момента заместник председателя на Ангола е подведен под съдебна отговорност в Португалия, не само за пране на пари, но и за опит да спре разследване за пране на пари, е, след като е корумпирал португалски магистрат. И стана голям политически скандал между Ангола и Португалия, защото, разбира се, властите на Ангола се опитват да избегнат съдебното преследване, като се позовават на имунитет казва, че каквото и да се е случило, то не се е случило в а, Португалия, а в тяхната държава. Те са трета държава. Разбира се, а, в Португалия корумпирането на магистрация наказва с лишаване от свобода, а, даване на подкупи, то от страна на зампредседателя на а, Ангола. Така че принципа на екстратериториалност е изключително важен, за да е ефективно законодателството ни. Не можем да живеем затворени за външния свят. Така че това трябва ясно да бъде упоменато тук. Изключително важно е. Изключително важни са елементите, които е внесъл Иняцио Корал. Да добавя още нещо. Определено ще видим какво ще се случи с измененията, но все пак трябва да продължим да работим и в още едно отношение, а то стана видно, когато разследвахме скандал с панамските досиета. Тогава стана ясно, че основните агенции, основните агенции, които се занимават с пране на пари, са и тези, които по принцип трябва да докладват подозрителни финансови транзакции. Адвокатски къщи, е, счетоводители, агенции за недвижими емоти. Така че за мен не е достатъчно да се засилят наказателно-правните е, мерки. Не трябва да има само наказателно-правни санкции, но и административни такива санкции, свързани с оттеглянето на лиценза. От панамските досиета научихме, че в много европейски държави, но и в други, разбира се, тези професии трябва да подлежат на надзор от съответната асоциация. Но чисто и просто този контрол не работи. Това видяхме чрез панамските досиета. В повечето държави този контрол не работи. Групите за финансова дейност ни казват, че а, тези фирми и кантори и така нататък много рядко декларират каквото и да е. Обикновено банките подават сигнали заради финансовата криза и всичко, което се случи. Така че банковите институции сега внимават малко повече в това отношение, но в никакъв случай това не, не са адвокатските кантори или асоциациите, които се занимават с агенциите за недвижими имоти и така нататък. Така че не се знае какво се случва там. Ето защо трябва да засилим наказателно-правните санкции, но и да има санкции от друг характер, като например отнемане на професионалния лиценз и тогава ще видите, че нещата ще проработят. Благодаря. Не виждам докладчиците в сянка. Не зная дали съвета иска да вземе думата да или не. Ако не, господин Блусман от Европейската комисия. Благодаря ви за първите коментари по проекто доклада. Благодаря на докладчика господин Корао за добрата работа до този момент. На този етап от дискусията Европейската комисия не може официално да подкрепи измененията, но все пак бих искала да посоча, че първата оценка на нашите експерти е положителна, така че очакваме да обсъдим измененията с вас. Ценим това, че парламент а, а, одобрява основните аспекти от предложението на комисията, като например изпирането на пари и иземването на облагите от престъпна дейност. Всичко това е включено в а, а, директивата. На следващо място, обхвата на прането на, на директивата за пране на пари трябва да бъде достатъчно голям, за да се включат всички тежки престъпления. По-настоящем има различие в правните уредби на държавите членки. Това е пречка за трансграничното сътрудничество. Надяваме се, че Европейския парламент ще успее скоро да излезе с позиция Надяваме се, че тя ще се подкрепи от повечето от вас и сме готови да започнем между институционалните дискусии, за да можем да одобрим предложението официално. Благодаря, господин Корао. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да кажа най-напред, че всичко, което казаха госпожа Гомеш и госпожа Холмайер е напълно оправдано. Аз съм съгласен с вас. Сигурен съм, че ще намерим някакво компромисно решение. А по отношение е, на списъка, преди малко, когато казах уводните си думи ви дадох някои примери за по-тежки престъпления, но ще видите, че в изменение 9 се дава по шерпателен списък на а, тези видове престъпления. Целта ни е в крайна сметка е да се обхване цяла поредица от а, престъпни дейности, които са свързани с прането на пари. А по отношение на предприятията, важно е да включим също юридическите лица, без значение дали става въпрос за малки или за големи предприятия. Не, ние сме тези, които ще установим критериите. Компетентните органи на държавите членки е, ще установят това, когато констатират престъпления. Съгласен съм с казаното от госпожа Ана Гомеш. Трябва да се засили съдебното сътрудничество. Трябва да засилим текста на директивата. Целта ни е да имаме една система от санкции, защото определено директивата ще ще трябва да има някакви последствия и върху различните предприятия. Така че предложението ви за отнемане на лиценза беше добро. Ще се опитаме да подобрим допълнително текста на директивата, директивата, която така ли иначе сега е ясна и ефективна, но ние искаме да направим още по-ясна и още по-ефективна. Надяваме се, че по време на следващите ни заседания, когато изготвим компромисите, ще успеем да постигнем бързо тази цел. Благодаря. Important... Благодаря ви. Благодаря за тази е, много важна е, работа по това съществено досие. Срокът за изменение е 12 октомври, е, 12 часа. Така че всички групи е, имат достатъчно време, за да подготвят измененията си. На 19 октомври в Либе е, ще обсъдим измененията. А, 13 ноември ще бъде и гласуването езиковите версии ще се подготвят е, междувременно, но е, изтегляме малко срока за е, обсъждане на измененията, затова на английски ще бъдат първоначално обсъдени измененията. А сега Преминаваме към следващата точка. Комисията ще ни информира за а, м, изпълнението по изявлението Европейски съюз Турция. И, а, Председателката се коригира. Става дума за е, изявление Европейски съюз е, Турция от е, март 2018 е, година е, относно миграцията. А освен това ще обсъдим с представител на комисията също и делата в съда на Европейския съюз във връзка с жалбите подадени от Словакия и Унгария. И така. Две решения прие съвета във връзка с разпределянето на 160 хиляди мигранти е, от Гърция между държавите членки. Е, става дума за хора, които се нуждаят от международна закрила. Е, съветът се задължи освен това да а, а, поеме а, така, ангажимента за разпределянето и раз, е, презаселването на е, допълнително 20 е, 2000 души. 20 000 души. 9 000, всъщност са презаселени от Италия. 20 000 ефективно са презаселени от Гърция, като тези цифри от една страна отговарят на очакванията от 2015 година, но не бяха постигнати поетите ангажименти и трябва да разглеждаме причините за липса на прилагане на а, това изявление а, на Европейския съюз и на Турция. От една страна а, нежеланието на държавите членки да действат съгласно това решение и две държави пък така категорично отказаха да се съобразяват с взетото решение тъй като те подадоха и а, а, иск в съда на Европейския съюз, който бе отхвърлен и въпреки всичко заявиха, че няма да се съобразят с становището на съда. Това направиха Унгария, Чешката република и Полша. Комисията започна процедура за неизпълнение на задълженията по договора. И така, Става дума за е, хора, е, които действително вече е, са определени за презаселване, не само от Гърция, макар че основната цифра е от Гърция, а и е, от страните е, е, по Африканския бряг на Южното Средиземноморие. Господин Вервей има думата. Да, благодаря ви. Сега по темата изявления Европейски съюз Турция. Конкретни резултати има съгласно целите, формулирани от лидерите на Европейския съюз. И независимо от е, така, някои забавения и особено горещото желание на някои от държавите членки. Е, е, до преди 6 месеца приблизително 1000 се преместваха, заселваха, извършваха си определени действия по издържане адаптирането и намаляването на броя на изчезналите е, лица. Нека да почертаем няколко елемента. Процесът е, във връзка с е, обжалването, е, така да се каже, на това решение е поради, така да се каже, незадоволителното равнище на услугите. 25 000 е, са е, е, е, лицата, за които имаме е, информация по ЕАСО. И на първа инстанция на практика, е, всъщност, е, някои от е, възраженията и оплакванията можаха да бъдат елиминирани. През август, септември тези явления намаляха, но независимо от всичко ние е, следим процеса. Държавите членки трябва да продължат да изпращат е, е, съответните експерти чрез ЕАСО. 370 е, служители работят именно по въпросите на миграцията, разглеждат е, съответните е, документи. Това са експерти, преводачи, служители в администрацията на ЕАСО. Има дефицити и все още най-вече по отношение на е, е, решението във втората фаза на процедурата. Е, това беше и в началото и за съжаление продължават тези е, слабости. Е, става дума, за да кажем, за е, не е, така, достатъчно добре е, проведени интервюта, за, в някои случаи забавени на е, сроковете поради липса на преводач, да кажем. Така че продуктивността в това отношение не можем да кажем, че е нараснала много. За съжаление. Преди няколко дни Е, е, най-сетне се взе решение е, по отношение на двама сирийци, които трябва да бъдат върнати в Турция. Uh на първа и на втора инстанция е, бе гледан е, но на процедурата. Да, е, в случаите, в които няма обжалване на решението на първа инстанция при първата част от процедурата, естествено по-бързо се реализират връщанията или преместването. Нисък е броя на върнатите лица. Те от е, е, датата на е, началната дата на изпълнение на споразумението. така, ако около една трета от хората просто не отговарят на критериите за международно закрила, около 200 са сирийци, ако не бъркам, така че по собствено, решение, по собствено желание са решили да се върнат и другите са други. Трудно е във всеки случай, в е, разгледаните междувременно случаи да намерите лица, които са получили е, два пъти, така да се каже, и след обжалването две, е, два отказа, две негативни решения. Естествено, много важно е да имаме и бърза, експедитивна процедура, но честна, справедлива процедура. И същевременно е необходимо да получим и по-ясна картина за всички тези хора, които все още са в процедура, които очакват е, следващия етап. Много се надявам, че заедно с вашата комисия ще можем да направим нещо по отношение на една по-добра е, политика е, във връзка с връщането в момента вече има много по-голям капацитет, е, отколкото в началото, така че е, не казвам, че той е абсолютно достатъчен, трябва да се работи естествено, но при всички положения нещата е, е, са се подобрили. 10500 души са се завърнали доброволно по линия на схемите, които приехме за доброволно връщане. През последните два месеца отново нарасна броя на пристигащите Всъщност е, ситуацията започна да се влушава през лятото. Това е, се отнася най-вече до е, гръцките острови. Някои от тях са особено силно засегнати. Не можем да твърдим, че всеки пристигащ е, така да се каже, обхванат от е, нашите служби за регистрация. Налагат се определени географски ограничения за движението на хората, но а, е, а, е, независимо от всичко, знаем, че те не винаги се спазват и е, има много силен натиск отново върху гръцките острови. Е, това е голямо предизвикателство за нас. Е, ще има коментари, сигурен съм в това. Ще се спра на някои допълнителни аспекти. Подобрява се ситуацията в основните страни, съгласно и благодарение на споразумението ЕС Турция е, има определени програми, има определени е, схеми, има е, така вече една утвърдена процедура за връщане или за преместване на лица, така че не очаквам увеличаване на трудностите. Е, предвидиха се и съответните така, плащания в брой на определени суми в е, е, повечето страни и мисля, че в това отношение нещата действително се подобриха. Ще кажа и още няколко думи в връзка с Гърция. Преди да се спра на преместването. 66 хиляди е, са преместени вече от Гърция и е, още 20 хиляди допълнително. Тези 66 хиляди е, бяха, така да се каже, е, преместени е, още в началото или дори преди официалното сключване на споразумението, така че съм малко предпазлив в това отношение. И така, благодаря. Господин е, Нирсъл ще ни запознае сега с следващата тема Да, е, преместването. Е, е, общо 30 хиляди са преместените или презаселените от Гърция и Италия. Около 2000 е, месечно е, през август и септември е, имаше малко увеличение. Е, в 15-тия е, е, доклад, който е по-подробен, е, ние сме описали вече процедурата, подобряването на координацията, по-добрата процедура, особено по отношение на непридружени малолетни и непълнолетни лица. Mm. От 26 септември е, е, е важно всички е, лица, които е, пристигат в Гърция или в Италия да е, отговарят е, на изискванията за настаняване и тогава вече се започва процедурата и това са правилата, които при всички положения въжат в момента, така че лицата, които вече са определени за преместване са около 6 до 7 хиляди. Има и допълнителна цифра, която ще се премести от Гърция, така че е, в крайна сметка е, се надявам е, към края на периода на схемите да постигнем и съответната цифра. Със законодателят трябва да постигне колкото е възможно по-бързо съгласие по Дъблин, така че да можем по един по-структуриран и по-ефективен начин е, да е, е, регламентираме и цялата система за преместване. Независимо от схемите, и извън тези схеми, които действат в момента, ние проявяваме солидарност към Гърция, Италия и всички останали, които са на външния напреден фронт. Имаше съобщение на комисията преди два дни и то се прие положително от всички държави членки. Независимо от всичко, мисля, че е, и от е, трудностите, мисля, че в крайна сметка започнахме да е, свикваме и да научаваме урока, както се казва. Много важно е при всички положения да има добре функциониращи системи да, и на национално равнище, и на европейско равнище ще са много важна и при всички положения да се мисли за това, че трябва да проявяваме солидарност по крайна сметка това е и основната идея и цел на Дъблин. 23 е, хиляди са лицата, които е, са, се, са заселени вече в други държави, членки на Европейския съюз. Е, това е сумата от март 2016 датата на подписване на изявлението повечето от е, държавите членки са изпълнили е, така, квотата. Има все още някои е, проблеми е, е, от техническо естество е, ще трябва да е, се опитаме да договорим и някои нерешени все още проблеми, е, но съобщението на комисията е, от преди два дни се отнася до 50 000 за период от две години, като се свързва и с определени плащания 10 000 на лице за този период ще трябва да предвидим 500 хиляди е, е, евро. Ние е, много се надяваме, че ще можем естествено да подобрим по този начин нещата и да квалифицираме и съответните служители, които ще се занимават с схемите по изплащане на сумите. Е, Турция, е, Ливан, е, пет или шест страни в Африка, най-вече големите така, приемащи страни и Либия са в центъра на нашето внимание. С тях се работи най- в много тясно сътрудничество. Благодаря, госпожа председател. А сега господин Ларин от правната служба, можете ли да ни кажете какво е решението на съда срещу Словакия и Унгария? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Както споменахте, Словакия и Унгария подадаха жалби срещу решението на съвета от септември 2015 година относно временните мерки с Италия и Гърция. Това решение бе всето на основа член 78 параграф 3 на договора. Полша по време на процедурата подкрепи Словакия и Унгария, докато Белгия, Германия, Гърция, Франция, Италия, Люксембург, Швеция и комисията подкрепиха съвета. Парламента не се намеси в това дело. Съда отхвърли жалбите на двете страни. И изрази своето мнение относно основанията и аргументите, изтъкнати от двете държави членки, като, като по този начин се изясниха някои процедури, междуинституционни отношения, както и процедури свързани с цялостната политика на убежище дър, дър, държавите бяха посочили а, неадекватното посочване на член 78 параграф 3 като правно основание. Второ, нередности при приемането на решенията. И трето, имаше възражение относно съдържанието на решението, т.е. недостатъчно пропорционалност и субсидиарност. С Словакия и Унгария на... смятаха, настояваха за прилагане на законодателна процедура, тъй като член 78 а, съдържа позоваване на присъствие и мнение на парламента. Съдът обаче от отхвърли този аргумент, макар че член 78 съдържа позоваване на парламента, но няма из, ексклюзивно изискване за законодателна процедура, в която да участва парламента. Съдът също така а, излезе с постановени, че различните органи могат да вземат временни мерки, които считат за необходими, са да реагират на спешни случаи и да бъдат подпомогнати лица, които са преместени или разселени. За подобна дерогация мерките трябва да бъдат уточнени и в никакъв случай не трябва да отменят а, основателно, не, да, да, да не отменят в дълбочина законодателни актове на Европейският съюз. Съдът също така е установил временна, временния характер на съответните мерки, тъй като е, техният срок е изтичаше на 26 септември 2017 година. Условията, съдържащи се в е, член 78.3, т.е. изискване за спешен а, за пешен случай, за пешна ситуация също е било е съблюдавано. Двете държави членки бяха стъпили на заключенията на съвета от 25 юни 2015 година. относно процеса за спешно презаселване на бъжанци. Първо такова решение е било взето от съвета на 14 септември 2015 година, засягащо 40 000 души, които са търсили международна закрила и които са се намирали на територията на Гърция и Италия. И ще изтъкнаха аргумента, че решенията отиват отвъд решението на съвета и че решението трябва да се вземе чрез консенсус, а не чрез квалифицирано мнозинство. Съдът изтъкна, че факта, че заключенията на съвета са били е, приложени по силата на друг акт, а не на посочения от ищците, че комисията продължава да има право на инициатива. и дори съвета да не е бил предвидил възможност за преместване е, на 40 е, 000 души, то комисията винаги може да излезе с инициативата да направи подобно приложение, предложение. И че подобно решение може да се вземе с квалифицирано мнозинство. Двете страни изтъкнаха факта, че Европейският парламент не е бил е, консултиран от съвета. И че съвета е, е внесъл значителни промени в предложението на комисията. Унгария се оттегли от решението и съответно това решение е взето от съвета вече не касаеше Унгария. Без да е имало повторна консултация с парламента, съвета според ищците е нарушил изискванията заложени в член 78 алинея 3. Съгласно съда, консултирането на парламента означава ефективно участие на парламента в процеса на взимане на, реш... на, решения, на решения, което само по себе си а, е израз на балансираното участие на различните институции в процеса на взимане на решения и определяне на политиките. След като припомни това, съда да постанови, че решението на съвета се отклонява значително от първоначалното решение, тъй като от това решение бе, изклю... бе изключена Унгария. Същевременно обаче съдът е, установи, че парламента е бил е, информиран надлежно от съвета преди приемането на решението през септември 2015 година и съответно в резолюцията, прията от парламента на 17 септември, са включени а, аргументите на съвета. Другите възражения бяха отхвърлени под претекст, че нямат пряко отношение към въпроса. Държавите изци също така посочиха, че съвета е изменил решението на комисията – без да се позове на член 93, но също времено съдът постанови, че първоначалното решение е било изменено по време на различните заседания на а, съвета и съответно правилото за единодушие не се прилага в даденият случай. и противно на твърденията на страните ищци, решението не трябва да бъде ратифицирано и разглеждано от националните парламенти. И в заключение по същество. И по-специално, що се отнася до пропорционалния характер на решението, съдът счита, че механизма за прехвърляне не е сам по себе си мярка, която не може да постигне поставената цел, т.е. да подпомогне Гърция и Италия да, да разрешат кризата следствие на миграционната на миграционните потоци. Съответно, степента на ефективност на мярката не може да бъде поставено под съмнение. И оценката може да бъде преразгледана, ако при ако се установи а, че има неефективност при изпълнението. На основата на съществуващите данни съвета е изпълнил своите задължения. Съдата също така счита, че твърде ограниченият брой прехвърляния, извършени на основата на това решение, проистича от а, фактори, които не са могли да бъдат предвидени в момента на вземането на решението, т.е. недостатъчното сътрудничество от страна на държавите членки. Съдът също така не смята, че съвета е не е могъл да вземе оправдано решение и първото решение за прехвърляне на 40 000 лица Недостатъчно за справяне с мигрантската криза, предизвикана от миграционните потоци от юли и август. А съдът също така смята, че задъл... задължителните мерки са били оправдани от необходимостта да се реагира на а, спешно ситуация. Съдата изтъкна принципа за солидарност, залегнал в член 90 на договора. задължаваща съвета да приложи този член, включително да вземе и мерки за задоволяване на финансовите нужди. Унгария е извършила анализ на, различ, на различните механизми. Полша в своето а, жалба е изтъкнала факта, че държавите членки ще бъдат изправени пред е, тежко бреме от финансова гледна точка. Допустимостта на иска не бе призната. Бе подчертано, че преместването, свързано с културните езикови особености на бежанците и приемната държава, прави невъзможно преместването на бежанците и следователно може да се спази принципа на солидарност. Съдът е отсъдил, чимайки предвид етническия происход на бежанците. Това би противоречало на член на 21. И тъй като не е имало достатъчно и с оглед на правната яснота, спазването на това би означавало не спазване на конвенцията от е, Женева. Оставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Okay, thank you very much. Благодаря ви за ясната информация. Госпожа Келър и госпожа Бьорк не са тук, но пък давам думата на всички останали, може би координаторите. Не. А, Софи Инфелд. Ти първа поиска думата, заповядай. Благодаря. Sorry, that was quicker than expected. Um... Много бързо ми дадохте думата, не бях подготвена. Yeah, no, thanks to all three speakers. Благодаря и на тримата ни гости. Има много въпроси. по първите две презентации. Първо, радвам се, че комисията постави акцента върху двамата законодатели, включително и на съвета, за това, че трябва да упражнят натиск за промяната на системата от Дъбдин, защото това е спешно. В противен случай ще вървим от едно решение на спешна ситуация към друго държавите членки като че ли не усеща, че нещата стават спешни. По изявлението за Турция бих искал да кажа следното. Вие не упоменахте хората и положението, в което се намират. В изявлението за Турция се казваше, че даваме много пари на Турция, за да приеме тя бежанците. Вие как следите положението на хората днес? Получаваме много информация за различни сцени на насилие, детски труд, сексуални насилия, информация за хора, които не могат да намерят работа в Турция и са принудени да се върнат в Сирия. Вие как наблюдавате случващото се? Всички деца ходят ли на училище сега в Турция? И ако не, какво предвиждате? Ако правилно съм разбрала, казвате, че има 1900 връщания в Турция приблизително. Имайки предвид силите, които трябва да се мобилизират, се питам дали сте направили изчисление на цената на глава на беженец. Хората все повече използват альтернативни маршрути. Пресичат е, Черно море и минават през Румъния. Кажете нещо повече и за това. Споменахте и тези, които са блокирани на островите. Чуваме, че напрежението там нараства. Условията, при които живеят, е, са мизерни все повече и повече хора страдат от стрес и изпитват страх. Кажете ни нещо повече и за това. Имайки предвид прилагането на изявлението за Турция, питам се, притеснявали ли сте се някога от това, че тези мигранти и бежанци може да тръгнат а, от Турция към Европа и Европа ще ги приеме а, с отворени обятия. Или пък а, Турция може да ни каже правете каквото ви казваме или няма да решим проблема ви с мигрантите. Госпожа Зипел. Благодаря ви. Не исках да взимам думата, защото честно казано, може би аз и гостите сме на едно мнение и аз се уморих да говорим едно и също нещо всеки път, когато разглеждаме докладите. Всеки път казваме и повтаряме, че голяма част от държавите членки не си изпълняват задълженията. Те не дават необходимите средства – за третите държави, не дават средства за фонда за Африка, за да променим случващото се на този континент, не дават средства за техническо оборудване, за да има по-добро за да може ЕАЗО и Европейската гранична служба да си вършат работата. Уморих се. Както и да е. Имам няколко въпроса. С оглед на случващото се с бежанците в Турция – Имате ли точна информация за броя бежанци, които са били в Турция преди да се вземе решението на държавите членки спрямо Турция и какъв е броят на тези бежанци сега, т.е. преди и след споразумението с Турция? Отпускаме средства на Турция за бежанците, но винаги сме знаели, че само малък брой бежанци е настанен в лагери. Така че кой взима парите и за какво ги ползва? Имаме ли информация за това как различните групи бежанци биват третирани различно в Турция? Имат ли тези хора възможност, докато са в Турция, да работят, да ходят на училище или за каквото и да било друго? Въобще какво се случва? Имат ли те тези права? На въпроса за решението за преместване. Радвам се да чуя, че Европейската комисия е готова да продължи и да поддържа броят, който одобрихме. Но кажете ми, моля ви, ако продължим с този брой, с който работим до сега, колко месеци или години ще ни отнеме, за да може да стигнем броят 1600. Благодаря за това, че ни представихте решенията на съда по съединените дела от страна на Словакия, Унгария и Полша. Ние знаехме от самото начало, че решението е законосъобразно. Но пък от друга страна, беше добре да го чуем, защото аз не знаех, колко бил притеснен господин Орбан от това, че може би не са спазени демократичните права на парламент. Нещо, за което не се бях замисляла. И накрая въпрос. Сега тези държави ще се съобразят ли с решението на съда? Ще се съобразят ли с него не само на хартия? Или действително ще приемат бежанци? Имаме ли някаква позиция, някаква реакция, от която иде от тези три държави до сега? Благодаря, госпожа Вержия. Благодаря, госпожо председател. И аз съм уморена и споделям умората, за която говори колежката. Процедурата по нарушение трябваше да се приложи към всички държави членки, защото нито една не си изпълни задълженията. Така за чиста съвест – Европейската комисия започна дело срещу е, държавите, които най-много се противиха, но пък никоя държава не може да бъде посочена за пример. Нито една от тях не си изпълни е, ангажиментите. Ако правилно съм чула цифрите, освен въпроса за Турция, ние говорим за по-малко 30 000 преместени бежанци. Около 9 000 от Италия, малко повече от Гърция, тези, които са преместени от Турция, всъщност не са реални такива, защото говорим за повторно инсталиране. Турция в крайна сметка не е в Европейския съюз, няма и да влезе скоро, доколкото знаем. И имайки предвид положението в Турция, мога само да се радвам за тези хора. Извинявам се, забравих си мисълта. Та, казвах, че ако правилно съм разбрала цифрите, държавите са изпълнили около една четвърта от поетите ангажименти. И комисията, освен ако не съм ви разбрала неправилно, за да не продължава това положение, тя чака хипотетично споразумение за Дъблин. Имайки предвид а, информацията, която получавам, наистина говорим за хипо, хипо, естетични промени. Ако има около 6-7 хиляди човека, които чакат да бъдат преместени, вие смятате ли, че това ще се случи? Ако правилно съм разбрала, вие смятате, че всеки един, който дойде на територията на Италия или на Гърция преди 27 септември, може да се ползва от тази акция по преместване. Държавите членки обаче искат да се обхванат само бежанците, които са дошли на европейска територия преди изделката между Европа и Турция. Тоест, така наречените бенефициенти не са всички. Те са около 6-7 хиляди. И ако крайният срок е 27 септември, тогава се питам кой може да се възползва от този механизъм за преместване много е важно да отговорим на този въпрос. И пак, ако правилно съм разбрала, вие твърдите, че гръцката полиция трудно намира бежанци, които да могат да бъдат изпратени в Турция. Така ли? Правилно ли съм разбрала? От каква националност са тези 10 000 човека, които доброволно в кавички са се върнали? Какво значи доброволно? тези 1925, които са върнати в Турция. Знаете ли нещо за тях? Какво се случва с изплатените пари? Виждала съм вече информация по въпроса и знам, че в Турция някои деца е, извършват принудителен труд – така че какви гаранции са дадени на Европа или какви гаранции се опитва Европа да получи от Турция в това отношение? И пак, ако правилно съм разбрала, тези нови набези към гръцките острови, за които говорите и които противоречат на това, което виждаме в момента в Италия, където тези набези намаляват. Какво повече може да ни кажете за тях? Искам да чуя вашата версия. И отново ще ви кажа нещо, което казах и последния път. Извинявам се за термина, но е цинично да се каже, че броят на смъртните случаи намалява в Егейско море, когато се прави сравнение между смъртните случаи в морето и броят на хората, които се опитват да го прекусят. Така че много ви моля, не правете подобни сравнения. Те са неприемливи. Неприемливо е, имайки предвид, че броят на загиналите Средиземно море времено се увеличава. Благодаря ви, господин Юрек. Благодаря, госпожо председател. Това е решението на съда. То може да е основание да преразгледаме правното основание, но ние като Европейски парламент трябва да правим оценка на политиката на Европейската комисия. Що се отнася до мигрантската вълна, която се зароди по време на войната в Сирия, не можем да кажем, че тази вълна е следствие от природно бедствие – породена от човешка дейност, вълна, която изисква вълна на солидарност. Не, всъщност всичко проистече от политиката на някои е, държави членки. Дори в последното си изявление господин Юнкер отново повтори, че единствената альтернатива на нелегалната миграция е да се даде възможност за законна такава, което означава да легализираме нелегалната миграция. последвалия дебат най-големите политически групи в Европейския парламент – включително и групата, от която идва господин Юнкер, заявиха, не заявиха, извинете, че трябва да се борим с нелегалната миграция. Така че нека да помним нашия дълг като депутати. Ние трябва да правим оценка на водената политика. Може да отхвърляте твърденията и исковете на Словакия и Унгария и да си мислите, че проблемът е решен – Госпожа Вережия започна на базата на доводи, които са напълно различни от моите. Вие казахте, че решението на Европейската комисия не се прилага от около 85% от държавите членки. Ако някои решения на Европейската комисия не могат да бъдат изпълнени, това означава, че те са погрешни. И именно това трябва да оценим, а не да се опитваме да принуждаваме. Да принуждаваме чрез мнозинството, чрез съдебни искове и така нататък. Решенията, които са неизпълними, няма да станат изпълними само под силата на натиск. Имаще нула. eine Бирки Ципел, бих искала да уточня нещо. Ако решим да поставим като изискване е, борба срещу всяка форма на е, незаконна миграция, без каквато и да било альтернатива, то това ще означава, че ние просто няма да приемаме никакви беженци. Е, няма да е, изпълняваме международните е, ангажименти, които сме поели, а именно, че хората, които са преследвани, които бягат от война, няма да получават обежище в Европа. Те няма да имат никакъв шанс. На тях не им се дава виза, те могат да дойдат само незаконно. Така че това, което господин Юнкер каза, се отнася до хората, които се нуждаят от закрила, трябва да имат възможност да дойдат легално, законно. Благодаря ви. Преди известно време Полша използва тази възможност за законна миграция. Много поляци заминаха по тази линия в Европа и в САЩ. Госпожа Гомеш. Благодаря ви. Трябва да кажа, че се радвам, че Европейския съд внесе яснота. Наистина искам и очаквам Европейската комисия да настоява Държавите, които спориха механизма за преместване на съвета, да бъдат принудени да поемат своята част от отговорността, не само като приемат съответната квота лица, търсещи убежище, защото все още има и други хора, които трябва да бъдат преместени, но и да бъдат санкционирани. Аз идвам от Португалия и повтарям, това е държава, която бе застрашена от санкции, защото не изпълнява за някаква десетична запетайка пакта за растеж и ще да изпрат структурните фондове. И въобще не, сме, не бяхме нарушили европейското законодателство. Тогава бяхме в контекста на междуправителствено решение, а не дори в контекста на европейските договори. Така че санкции трябва да има. Ако тези държави не изпълнят задълженията си, още повече след като съдът се е произнесъл. Бих искала да попитам гостите ни от комисията следното. Какво се случва с Андризов в България? С влизащите в България от Турция. Искаме да видим дали сделката с Турция работи по начина по който си мислим. Важно е да знаем какво се случва във всяка една част. Какво се случва с непридружените малолетни? Те заслужават специално внимание в контексте на преместването от Гърция и Италия. Имаме ли подобрение в това отношение? Много от затрудненията бяха свързани с липсата на капацитет липса на прокурори, на съдебни органи, които да следят какво се случва с непридружените малолетни, какво се случи с тези, които изчезнаха какво стана? Ние просто си казахме, ми те изчезнаха, изпариха се и, и ги забравяме, така ли? Някаква информация за това от държавите членки? Не само от Италия, но и от другите държави. Вие казахте, че упражнявате натиск върху държавите, да спазват принципа на солидарност. Наскоро получихме информация, че някои държави имат възможност да приемат хора от Гърция и Италия, но не са си попълнили квотите, като Испания, например – комисията какво ще направи, за да убеди държави като Испания да си изпълни ангажиментите? Какви проблеми имате с държави като моята, Португалия? При нас, доколкото знам, проблемът не беше свързан с приемането на хората, а с това, че когато хората бъдат преместени, те трудно се организират, за да се преместят отново, след като толкова време са прекарали в Гърция или в Италия. Това засяга около 50% от хората, които бяха преместени в Португалия. Те просто заминаха за другаде. И опитвате ли се вие някакси да преместите хората там, където се очаквате да бъдат преместени? За Либия. Съгласна съм с казаното от колежката Зипел. Ако няма законни и безопасни маршрути, то тогава ние не изпълняваме нашата част от отговорността по смисъла на международното право. И бих искала да попитам, има ли някакъв опит хората, които могат да бъдат квалифицирани като беженци в Либия, има ли някакъв опит те да бъдат преместени? Доколкото знам, ВКБ на ООН дори няма правно основание да действа в Либия. Те нямат дори структура, която да го направи. Има там няколко човека на място, но не могат да направят нищо. Мандата на Европейската организация по миграция е съвсем различен. Тя няма за цел физически да премества хора. Ние наистина носим отговорност за случващото се в Ливия. Наистина съм обезпокоена. Там има лошо управление, ако въобще има някакво. Аре. финансират се а, лагери, да не говорим пък и за това, което се случва и в Грузия. Господин Юрек. Имате ли допълнителен въпрос към гостите? Chcę забрач гост jeszcze uzupełniająco в tej дискусии. Не tylko w odniesieniu... Е, поисках думата, за да добавя няколко аргумента към е, дискусията. Не толкова към това, което чухме току-що, а към предишни изказвания. Чуваме и четем, че децата са а, жертва на незаконната миграция. Трябва а, да осъзнаем за какво става дума, пред какво голямо предизвикателство сме изправени. И а, очевидно а, така, ръководителите на Европейския съюз като че ли не осъзнават този факт. И още нещо във връзка с Польша. Неподходящо е естествено това изказване, което наскоро бе направено за унгарците напуш... напускащи Польша. Но след Втората световна война хиляди поляци останаха в Обединеното кралство а през а, 56-та година много унгарци напуснаха Европа и много хора се възползваха от плана Маршал. Но едва ли има някой, който да е допринесъл толкова е, по отношение на е, военен бюджет и е, бюджет за отбраната в рамките на НАТО, както Полша и Унгария. При всички положения трябва да разгледаме мигрантите по националности. Кои са незаконните организации, които им помагат Добре, ние го обикновено говорим за бежанци, но в момента не можем да квалифицираме всички, които пристигат като бежанци е, по конвенцията. Така че въпросът е, опира до това как е, да решим въпроса с целият този огромен приток от мигранти. Нека да е, знаем, че ако а, е, някой желая да отиде в е, САЩ, естествено той ще трябва да се обърне към посолството и съответно да се спазват правилата, които са определени в законодателството. Добре, има страни, които да кажем на първа линия приемат молбите, обработват ги, но какво? правим ние, за да предотвратим тази бедствена обстановка, за да се погрижим за съдбата на децата? Какво правим по отношение на цялата тази мафия, която организира и трафика на деца, за да злоупотребява с тях? Нека да е, потърсим повече отговорност от изпълнителните агенции. Е, аз искам да ви предупредя. Трудно е, естествено, да обориш едно съдебно решение, е, но е, когато е, става дума за политическа отговорност, е, в рамките на е, Европейския съюз трябва да се има предвид и националното законодателство и на отговорността на националните правителства. Благодаря. Софи, всеки път, когато слушам господин Юрек, чувам е, нещо за християнски ценности. Но е, е, същевременно вие не показвате нито милосърдие, нито грижа, е, нито тревога за съдбата на тези хора. Какво в крайна сметка искате да ни кажете? Само говорите за християнски ценности, а всъщност не ги споделяте. Няколко думи от мен ще повторя това, което Виктор а, каза по отношение на съдебното решение. Той каза, взето е решението, но Унгария е, мембър, е член на, Европейския е, съюз е, и е, ние смятаме, че трябва да участваме в, съгласно принципа на разделение на властните, да спазваме договора за функциониране на Европейския съюз и така нататък, но няма да се съобразим с това решение. Словешкия министр председател каза, че зачитането на правото на Европейския съюз е, е, е основно задължение на всички членове на Съюза. Това на практика означава, че Унгария се отнася сериозно към решението на съда на ЕСА. Аз чух тук, че някои от вас казаха, че е, Унгария не би трябвало да бъде наказвана. А, а, или други пък, които пледираха за това Унгария, Польша и така нататък да бъдат наказани. И също времено всички ние знаем, че има държави членки, които не приемат нито един беженец и също времено си мълчат, както се казва, не, е, не сезират съда. И затова мисля, че е, всяка държава би трябвало да има суверенитета и правото да е, приема решенията, които смята за най-добри. Да, добре, благодаря. Почти нямаме време за отговори, но все пак, господин Фервей. Благодаря. Ще се опитам много бързо да отговаря на въпросите, които зададохте и на коментарите. Госпожа Софи Фелт каза, че не, не сме говорили за хората. Напротив, всеки път, когато говоря за тревожната обстановка на островите, имам предвид именно съдбата на хората – условията за приемане в Турция и най-вече посещението на училище за децата. Има колеги, които се занимават с точно този въпрос и те биха могли да ви дадат повече подробности. Не мога да гарантирам, че всяко дете в Турция действително има възможност да се учи в училище. Но това, което мога абсолютно да гарантирам изцяло е подкрепата, която комисията оказва за децата. Така че колкото е възможно повече да посещават училище, да е, бъдат обхванати от образователните е, системи на различните нива. Имаше въпрос ли следим за разходите на глава, така да се каже, на човек при върнатите лица и изобщо как се изразходват средствата, които отпускаме? Да, естествено, съгласен съм, че не това е начина да решим е, въпроса на хората, е, които бягат не сме е, търсили, така да се каже, економическа изгода. Е, е, е, споразумявайки се с Турция, но о, подчертавам, е, е, естествено, е, коректно би било да е, и правилно да следим и за начина по който се изразходват средствата. И така, хората на островите. Мисля, че стресът, страхът се дължат на от една страна на неизвестността, не се знае какво ще бъде бъдещето ти и от друга страна е, трудните условия. А също и движението в обратна посока. Това също трябва да отбележим във връзка с островите. Е, материалните условия на островите не са добри. И това въжи за е, по-голямата част от хората, които са там. Естествено, е, има кетеринг, има организации, които се грижат е, за елементарните нужди на хората, но трябва да си дадем сметка, че в е, лагерите, в домовете за приемане на е, мигрантите всъщност има много повече хора, отколкото е предвидено. И хората, които желаят да продължат е, пътя си и да стигнат до Западна Европа, но не могат. Това също е, е причина и за стрета, и за страха, и за недоволството. Времето, е, в което хората остават на островите, все пак е съкратено междувременно в резултат на засилените усилия на службите. Естествено, че провеждането на едно интервю не е приятно. То е трудно, отнема време, създава стрес и страхове сред хората, особено когато пък вече има един негативен резултат при първото интервю след това чакаш, тръпнеш, <laughs> какво повече от стрес. Страхувам се, че при преговорите, така да се каже, е, турската страна ще използва някакви е, е, беженски и мигрантски въпроси, за да ни притиска и ще казва, че ще изпрати мигрантите отново към Западна Европа. Не аз, дори не и политиците решават в крайна сметка кой е, е, какво трябва да връща и кой е, какво трябва да направи. В крайна сметка става дума за едно е, решение на съда. Съда е независим, както знаем. И в това отношение аз не съм много разтревожен. Не съм тук, за да защитавам държавите членки. Но независимо от всичко, ако смятам, че трябва да бъдат критикувани, ще го направя. Е, нека да уточним обаче няколко е, въпроса. Трудната ситуация е, на островите в момента не означава, е, че това се дължи единствено на е, липсата на пари и нежеланието на държавите членки да е, изплатят своята част от общата сума. Достатъчно е, средства има, но просто пространството и капацитета на е, изградените там е, домове не е достатъчно. Невероятно трудно е за местните общности е, да е, постигнат съгласие за това, че трябва да предоставят е, повече капацитет. И миналата седмица и многократно преди това сме обсъждали тези въпроси с представители на местните власти, как точно да решим именно въпроса с капацитета. Но това не е въпрос, който е свързан с желанието или нежеланието на държавите членки да плащат. Да, по отношение на преместването, комисията вече предприе определени мерки. Ще повторя това, което вече казах. Не е коректно непрекъснато да повтаряме това, е, че видите ли колко е срамно и позорно, само 66 хиляди души са преместени до този момент. Би трябвало да са повече. Това не е сериозно. Да. Знае, че трябва по-бързо да приключа. Защо 1925 са върнати е, в Турция? Как нещата се отнасят към положението в Италия? Е, мисля, че там вече има е, определен напредък и в Италия. Дали нарастват е, броят на пристигащите на островите? Доколкото съм информиран, не. Ако сравните данните с август миналата година, имахме, е, да кажем, около 110 пристигащи е, ежедневно, сега са 117, т.е. леко нарастване, но не сигнификантно. Сега вече от септември можем да говорим за по-солидно е, нарастване. Да кажем, в сравнение с септември миналата година 100 души на ден, сега са 160. Е, но през август пък нарастването бе много незначително. Така че в момента се опитваме да анализираме ситуацията, включително и поведението на Турция като евентуална причина за това нарастване. Нямаме все още е, ясен отговор на всички въпроси. Но за сега ми се струва, че все пак е, става дума за една е, така, нормална флуктуация. броя на умрелите, на потъналите в Средиземно море имаше упрек, че не са че говоря за цифри и проценти. Е, аз не съм економист. За мен обаче няма никаква разлика дали е, загиналите са 1100 или 100. България, какво става там? Трябва да призная, че е, картината не е съвсем ясна, е, поне за мен. Е, следя данните няма е, някакво съществено нарастване. Има някои е, така, има информация за това, че хората се опитват да намерят други маршрути, но все пак е, броят е доста ограничен. Да, знае, че трябва да се ориентираме към приключване. Може би само още няколко думи. визи, паспорти и така нататък. и евентуално легална миграция от Либия. Никой от нас не е заинтересован в от това а, уязвими хора да а, напълно отчаяни да пресичат Средиземно море или каквото и да било море. Затова се опитваме да предотвратим именно това много опасно за хората преминаване. А то е незаконно. Мисля, че това е много важен момент. Благодаря, е, господин Фервей. А сега господин Нилсън. Господин Авромопулс, след съдебното решение, за което стана дума, изпрати писмо до засегнатите страни, в което се описва и начина по който те биха могли да обжалват решението. Много тясно си сътрудничим с държавите членки по отношение на презаселването и преместването. Предишният доклад е, може би, мерилото за това, че все пак известен напредък има. Много от въпросите, които не бяха решени и които бяха в, така, заслужаваха критика, сега вече са решени все пак е, е, напредъка се вижда и от е, броя на преместените и презаселените лица, колкото и незначително да е увеличението. За Гърция вече стана дума. Някои от държавите членки просто нямат възможност да изпълнят квотата, така, тъй като няма какво да преместват, така да се каже, и, и нямат хора за преместване. През 2015 е, година е, все пак е, беше още по-тъжен. Има хора, които вече са е, преместени. Е, е, някои държави членки вече са си извадили, така да се каже, полуката от миналото. Трябва да има добри възможности за приемане на хората, след като преминаваме към преместване. Защото а, до голяма степен и това стимулира и мотивира хората да пожелаят да се преместят или да не желаят да се преместят някъде. Дъблин се прилага е, така че държавите членки е, трябва е, да знаят, че не става дума само за свободен избор. Не, това е задължение на държавите членки. Малолетни и непълнолетни. Няколко цифри за Гърция. От 850 приблизително 420 непълнолетни са преместени. Става дума за непредружени непълнолетни и малолетни лица. 31, 31 са е броят за Италия, но през последните 3-4 месеца има известно намаление на тази група като цяло непродържени малолетни. 6 до 7 хиляди, е, е, които е, са определени за преместване, те вече пристигнаха, те са регистрирани в съответните служби и са в Италия, така че е, нещата вървят е, добре. Е, не можем да преценим какво е положението в Гърция. Е, знаем каква е, какъв е броят на пристигащите, не знаем тези, които напускат какво, е, и се преместват, е, колко са. хората, които се нуждаят от международна закрила, както ви казах, са предмет всъщност на съобщението на комисията от преди два дни. Не става дума за нерегламентирана, нерегулирана, незаконна миграция. Не. Става дума за напълно законен процес. неправителствени организации, държави членки, е, да, ВКБОН е, действително е, се бори с много трудности, условията, безопасността на служителите, как точно да се решат проблемите на най-уязвимата част от мигрантите в Либия. Много трудно, естествено, ще организираме всичко това, не само ние от страна на ЕСА, но и от страна на международните организации, на ВКБО, на МОМ. Работим по този въпрос много усилено при всички положения и се надявам, че при всички положения ще се постигне напредък. За съжаление нямаме много време. Да, добре, давам ви думата, но съвсем накратко, моля. Добър ден. Знам, че нямате, не разполагате с повече време. Исках само да потвърда, че и този инструмент а, за финансови средства, те не са за Турция, те са за обеж... бежанците. 1 милиард и 700 хиляди вече са били изплатени в, от общо 3 милиарда. И тези средства всъщност са насочени към международните организации, неправителствени организации, Върховния комисарят на бежанците за предоставяне услуги на бежанците. За... Ние за... За... За... заплащаме в момента и а, структурите по силата на операцията за образование. Става дума за 500 000 деца, които да бъдат е, включени в е, е, рамките на една цяла мрежа от 200 училища. Първият доклад бе публикуван през март. Можете да го консултирате на нашия сайт. Извинете. Съжалявам, но трябва да... Трябваше да сме приключили преди 10 минути. Последно изречение само. Инструмента се управлява и ръководи от един управителен съвет и ще поканим членове на парламента да наблюдават неговата работа. Не, съжалявам. Съжалявам. Най- най-вероятно а, имате интересни въпроси. Имаме още много какво да обсъждаме. На 12 октомври октомври ще гласуваме по Дъблин. Много ви благодаря, много ви благодаря за много интересния дебат. Точка 18 се отлага и ще имаме изваредно заседание в Страсбург през октомври. И